Е, избори ви предлагам да се проведат дебати от 20 часа. Благодаря. Е, промяната е одобрена. La seduta è sospesa fino alle ore 20. Заседанието се прекъсва до 8 часа